is appalling. We do have, we do have an un. It, it works now. Yes. Oh well, here we go. Also, dann kann ich in meiner Muttersprache fortfahren. Сега вече мога да започна, да обявим заседанието. имаме голям проблем с а, младежите по отношение на безработицата. 25 годишните процента им стига до 20%, в страни като Испания е 40%. И това води а, до следното, че и без това пренатоварените а, бюджети не могат да поемат, да покрият тези осигуровки за безработни, тъй като няма постъпления от данъци. Бяха положени опити да се смекчат последиците от финансовата криза. Необходими са много важни е, реформи в е, социалния сектор през следващата година. Трябва е, дългосрочно да реформираме пазара и да гарантираме, че конкурентоспособността ще се запази в рамките на Европа, даже в някои сектори да бъде повишена. Главният, основният ни оратор тук е господин Монти който ще говори за вътрешния пазар и за това, че той трябва да бъде подсилен. Национален протекционизъм или така наречената ренационализация – По този начин могат да се постигнат само краткосрочни успехи, но средосрочно погледнато това не е решение. Има голям проблем с демографския приръст. Населението ни застарява в рамките на Европейския съюз. Изразходват се необходими са големи средства за полагане на грижи за възрастните хора. Социалният въпрос, който е поставен на, в центъра на вниманието, не се отнася само за Европейския съюз. В своята реч вчера Обама също подчерта този аспект и а, постави акцент върху него като важен, най-важен аспект а, в рамките на а, неговия мандат. Дневния ред го имате пред себе си. Не съм получил някакви желания от ваша страна да бъде той променен. Сега, когато вече техниката функционира, може да се възползвате от превода на 17 на 17 езика. Нямам какво друго да кажа. Ето защо ще премина към първа точка от дневния ред. Както казах вече, ние сме щастливи и поласкани. Сред нас да е господин Марио Монти. Той е председател е, на университета в Бокони. Той е бивш е, комисар в е, Европейския съюз. Той се е занимавал с данъчна политика и с конкурентоспособност. Разбира се, той е голям застъпник на вътрешния пазар и разбира се, той беше помолен от а, господин Барозо да проведе едно интензивно проучване на вътрешния пазар и да изготви предложение за това как да функционира вътрешния пазар в бъдеще като отговор на глобализацията. Господин Монти, имате думата. Much, Chairman, inviting... Благодаря, господин председателю, че ме поканихте. Благодаря и за встъпителните думи, които казахте. Бих искал да поздравя Европейския парламент за смелото решение да създаде тази комисия. Искам да ви поздравя и вас, господин председателю, както и докладчика госпожа Перванш Перес и членовете на комисията за това, което силно ме впечатлява до сега предвид на важността на плановете за работа, които имате. Аз съм убеден, че тази комисия, въпреки че няма законодателни правомощия, ще има силна политическа, интелектуална мощ и ще допринесе за изхода от кризата. Това заседание е посветено на социалният ефект на кризата. Хората, които ще вземат отношение, са известни личности, които имат сериозен опит и експертни познания по социалните въпроси. Вие поканихте и мен Както споменахте, аз имам известен опит с пазарите в Европа. От момента, в който съм бил в Европейския парламент за първото ми изслушване през 1995 година винаги съм настоявал за интегриране на пазара в Европа в контекста на социалната пазарна економика. Това съм го заявил още от първия ден на поемането на функциите ми. И това остава в сила до днес. Кризата и нейното социално измерение следва да се разглежда с процеса на интегрирането на пазара в Европа. Моето мнение е, че кризата създаде не само огромни проблеми за економиката и за обществото, да не говорим за финансовите пазари в Европа, но създаде и сериозни проблеми за процеса на интеграция и за единия пазар. Същевременно обаче тази криза, ако добре бъде осмислена и мисля, че тук вие имате да играете изключително важна роля, може евентуално да създаде възможности за рестартиране по един по-балансиран, по-приемлив начин на интегрирането на пазарите в Европа. Ако можем активно да излезем от тази криза, може да превърне интеграцията в по-съвместима с явната цел, заложена в Лисабонския договор, а именно да превърне Европа висококонкурентна социална пазарна економика. Бих желал да тръгна именно от тук. Лисабон ни казва, че ние трябва да се превърнем в силно конкурентна социална пазарна економика. Но позволете ми да задам един много откровен въпрос. Дали Европа може да бъде социална пазарна економика. Нека да се изправим пред фактите. Ние не знаем, поне аз със сигурност не зная и не зная колко души могат да твърдят, че знаят как да се работи с една социална пазарна економика на интегрирано европейско равнище. Ние знаем как да работим това не е лесно, но как да превърнем социалната пазарна економика на национално равнище в силно конкурента. И има доста примери в това как може да се създаде такава силно конкурентна пазарна економика на национално ниво. Но дали сериозно можем да твърдим, че можем да постигнем същото и на интегрирано европейско равнище. И дали усилията да се инжектират по-високи дози социална економика на ниво Европейски съюз няма да затрудни процеса на интегрирането на пазара и да превърне тази социална пазарна економика не в а, силно конкурента, а по-конкурентна, а по-слабо конкурентна. Мисля, че това е много сериозен интелектуален въпрос, който можем да си зададем. В Европа Европейския съюз е нещо като контейнер, който е напълнен от 27-те държави членки, но повечето от приноса идва от Германия. Постепенно с а, силната помощ на, на Франция, заедно с а, Германия, Италия и другите страни основателки, ние сме а, заложили различните елементи на пазарната економика, които идват от Германия. Пазарния елемент, конкурентния елемент, които бяха включени още през 1957 година в Римския договор. Да не говорим а, за а, договора за въглеща и стомана. Социалната пазарна економика изисква също и бюджетна дисциплина, ниска инфлация, независима централна банка. Това беше създадено чрез Мастрихския договор в Европа. Лисабонския договор е още по-амбициозен и казва, че в Европа искаме да има цялостна социална пазарна економика. Но по какъв начин това се свързва с интеграцията? Социалните експерти са много по- добре запознати, че имаме а, странна структура в Европа. Нивото на Европейския съюз отговаря в а, голяма а, степен отговорно за управлението на интегрирането на пазара, докато социалните политики се намират предимно на национално ниво. И така, как можем да направим така, че процеса и напредъка на европейска интеграция, който трябва да насърчаваме, по мое мнение, а не да стопираме, да бъде съвместим с социална пазарна економика, с една социална Европа. Аз не считам, че трябва да отнемем голяма част от социалната политика от националното ниво и да я поставим на европейско ниво, тъй като има различни традиции за това голяма част от решенията трябва да останат на национално ниво в тази област. Но ние трябва да преосмислим дълбоко процеса на пазарната интеграция, за да може тя да не се отрази отрицателно, неволно на социалните аспекти, които се развиват на национално ниво. Тук искам да спомена един пример, който може и да е най важният но един от най-спорните и по мое мнение, вместо да имаме все повече хармонизи... хармонизирана социална политика на общностно ниво, да се стремим да избегнем работата на един все по-съвършен вътрешен пазар, да доведе до пълна липса на сътрудничество по данъчните въпроси и постепенно да се работи за предоставяне на по-мобилните фактори, които се ползват от данъчната конкуренция и липсата на данъчна координация. Дълбокото ми убеждение и разбира се, аз тук искам да кажа, че аз от 10 години работя за изграждането на единия пазар и за запазване на неговата конкурентоспособност, така че не може да очаквате от мен да кажа, че трябва да разрешаваме много повече неща, да се случват и че ня, трябва да управляваме процеса по-строго. Но европейското изграждане не зависи само от решаването на социалните въпроси. Ако то обаче бъде отстранено от социалната конструкция, тогава социалният аспект, разпределението ще се върне обратно и то през прозореца по някакъв друг начин, което в повечето случаи ще затруднява плавното интегриране на пазара. Имам именно това предвид, когато господин Барозо ми възложи да разгледам въпроса по какъв начин да дадем тласък на единия пазар. Вие участвахте в този процес, проведох консултации с политическите групи в Европейския парламент, с отделните тематични комисии и съм особено щастлив, че имам тази възможност да направя това днес и с вашата комисия. Моето мнение е, че единият пазар не беше разглеждан достатъчно фокусирано и а, решително с оглед и на свързаните с него политики. Една част от доклада на Кокс, което се отнася до единия пазар, казва, че тази програма за единия пазар не получава нужната приоритетност. Според господин Кок, това е фатална политическа грешка и това е написано през 2005, а не през 2010 година. От 2005, независимо от настойчивите и в повечето случаи успешни усилия на Европейската комисия, единия пазар се сблъсква с все повече нежелание. Ако погледнем директивата за директ за услугите, за раждането на економически национализъм с настъпването на кризата. След кризата цялата идея за либерална пазарна економика загуби съществено от своята привлекателност и престижност. Затова е още по-важно да видим по какъв начин можем да укрепим отвътре функционирането на пазарната економика в Европа. Ние трябва да разгледаме едно по едно всички съображения, които се излагат от отделните страни, които в известна степен забавят в някои случаи развитието на единния пазар. Дали този пазар не вреди на социалните аспекти, дали не наказва работещите, заетостта, какви са неговите външни аспекти. Това са все въпроси, които се задават, както и други. По мое мнение е необходимо да има една стратегия от две части, които взаимно да се допълват. Това е в сърцевината на това, което ще препоръчам много по-подробно на господин Барозо. Една част от стратегията е свързана с инициативи за даване на нов импулс на вътрешния пазар и на същото ниво на важност и по същото политическо време са инициативите да направим това интензифициране на вътрешния пазар приемливо. Иначе единния пазар, въпреки всичко, което се говори, въпреки декларациите, които непрекъснато се повтарят, няма да постигне напредък. В този контекст считам, както споменах за директивата за услугите, че трябва да се върнем към първо причините, защо тази директива се сблъсква с толкова пречки, изразени от много страни, от много правителства и как можем да применим по-нататък към по-голямо интегриране на пазара на услугите. На следващо място дигитална Европа. Как можем да постигнем напредък в тази област, като същевременно защитаваме в достатъчна степен интереса на потребителите. Има и много други области, но тук фокус е върху социалните аспекти и за това за мен ще представлява интерес да чуя много различни мнения защото не виждам особена хармонизация на социалните политики в Европа, що се отнася до данъчните аспекти също. Не бива да се боим от стартирането на дебат по тези въпроси. Никой аспект на европейското изграждане не може да представлява табу. И аз говоря с увереността, на човек, който през по времето, когато беше комисар, отговаряш по тези въпроси, настоя пред финансовите министри и работи заедно с тях за постигането на единодушно решение през декември 1997 за данъчния пакет, който включва директивата за спестявания, облагането на спестяванията както и някои други. Разбира се, никоя страна не беше напълно удовлетворена от всички елементи на пакета, но всяка страна намери в този пакет нещо, което представляваше интерес за нея и го прием. Затова аз считам, че включвайки аспектите на социалния аспект, социалните аспекти, данъчните аспекти, ние трябва да се опитаме да направим същото упражнение. Един от е, въпросите, който представлява е, интерес е, за вас, както казва и докладчика госпожа Первес, е свързан с финансирането. Миналия юни в Financial Times излезе една статия, написана не от някакъв, написана не от някакъв екзотичен економист, а от отговорен човек, като министър-председателя на Финландия, който каза, уважаеми колеги на Европейския съвет, ние може да се наложи да увеличим данъците през следващите години, ако ни искаме да намалим драстично социалните услуги, които предоставяме на нашите населения. Дали искаме да увеличим данъците, които да бъдат некоординирани, да доведат до боричкания помежду, си, помежду ни, или пък да се опитаме да гарантираме едно достойно разпределение на ресурсите. Дали това ще стане пак некоординирано, така че мобилните фактори да могат да се възползват от тази възможност, докато всичко това да бъде в ущърп на работещите. И така, изходът от кризата и безпокойствата, свързани с общественото финансиране, изискват нов поглед към координацията. Разбира се, никой не иска да примахва данъчната конкуренция в Европа. Има обаче данъчна конкуренция, която създава проблеми. Ако това може да се случи симетрично, предвид на всички фактори на производството, защо не, но за съжаление данъчната конкуренция, такава каквато я познавам, идва асиметрично. Тя а, наказва онези аспекти, които ние искаме да подкрепим. Дали това е социална Европа, такава Европа, която а, отвръща очи от това явление, как тогава ние можем да твърдим, а, че можем да се справим с а, последиците за интеграцията на пазара в Европа? И в заключение, аз няма да говоря за политиката на конкуренция, въпреки че тя продължава да е тема, която ме вълнува. И ще засегне една тема, която не е социална, но е свързана в голяма степен с кризата. Не знае дали вие се занимавате с политиката на конкуренция а, във вашата работа. Върнете се към американския опит от 30-те години на миналия век, през първата част, когато американското правителство реши да създаде спонсорирани от държавата картели. Според повечето економически е, историци това влуши и удължи депресията. Кризата не изисква отказ от принципите на конкуренцията, а по-скоро нейното укрепване. Има доста дискусии за това в кой момент трябва да започне държавата да се оттегля а, при решаването на кризата. Макроекономическата подкрепа като подкрепа на глобалното търсене трябва да се запази за по-дълъг период от време, но нека да не считаме автоматично, че е по същия начин а, и а, микро аспектите трябва да се запазят за отделни предприятия или сектори. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Монти, за вашата интересна презентация. Искам да приканя колегите да зададат въпроси. Моля да се изказвате възможно най-кратко. Вече има желаши да вземат думата. Първият е Томас Ман. Господин Монти, ние имаме много добри впечатления от вас в качеството ви на комисар. Разбира се, в социалната политика се прилага и в отделните държави членки, но също има нужда и от сътрудничество. На европейско ниво това не е познато. Не е познато какво, с какво сме се занимавали. Имаме Европейския социален фонд, е, той се занимава и с е, микрокредити, но това въобще не е познато в е, европейски мащаб. Също така ние направихме така, че средствата бяха влети в необходимите канали. Познато ли е това, което се прави на европейско ниво или а, всичко се прави на ниво европейска а, държа, на отделна държава членка? Какво правят а, университетите? Може ли да ни представите една платформа? I would totally share that perspective. Напълно споделям гледната точка, според която голяма част от отговорностите на, за, свързани с разпределението да са свързани с а, сътрудничество. Вие сте абсолютно прав че информираността на гражданите за съществуването на тези инструменти е крайно недостатъчно. Необходими са позитивни действия, за да може полезното присъствие на Европа да се знае. Също така, нека да кажа, че са необходими и негативни действия. Тоест, да се обърне внимание на някои ръководители в държавите членки да внимават какво приказват, когато говорят за европейските инструменти. Защото единния пазар, интеграцията постигнах сериозен напредък. И това е целта на нашата работа. Само, че когато чуваме пренебрежителни думи за решения, в които са участвали политици от държавите членки, е проблем, който трябва да се решава любезно, но твърдо. Госпожа Холомайер има думата. Ähm, Господин Монти, аз поделям вашето мнение по отношение на това, че пазарната економика трябва да включва и социални фактори, и социални последици. Иначе ще се възроди все по-голяма нужда на социал, справедливо социално разпределение. Вие говорихте за данъчна конкуренция и от необходимостта за повишаване на данъците. В Европейския съюз има много големи различия по отношение на данъците и таксите и аз съм на мнение в тази връзка и в тази връзка е и моя въпрос – относно тези, които имат много ниски данъци и такси, много малка, много крехка социална връзка. Искам да се обърне към тези, които имат много високи данъци и такси и се борят упорито в, рамките, в рамките на Европейския съюз. Има и такива, които се а, борят а, срещу преклено ниските данъци, за да могат да запазят производството в собствените си държави. На второ място, в тази връзка, не смятате ли, че е необходимо да се а, дискутира сериозния проблем, свързан с данъчния дъмпинг, дъмпинг, не само в рамките на Европейския съюз, а и извън него? На второ място аз установявам, че се вземат редица решения, а, които а, засягат а, които не се отнасят до а, средните предприятия което има влияние, разбира се, върху работещите и работодателите в а, този а, е, сектор. Не смятате ли, че при вземането на едно решение трябва да се вземе предвид и а, сектора на малките и средни предприятия? Ще се постарая да бъда кратък по въпроса за данъчното облагане. Според нас данъчната конкуренция има известни предимства, защото тя води до повече дисциплина в държавите членки. Но това, което казвате за данъчния дъмпинг е много сериозен въпрос. Сред новите държави членки, например, предприеха много агресивна а, стъпка, като много ниски или почти нулеви корпоративни данъци. А, сега да ви дам а, пример за евентуалните резултати. Може би страните от Централна и Източна Европа. Може би би трябвало да обмислят а, по-малко агресивна данъчна политика. Само, че за да стане това, те би трябвало да имат повече гъвкаво за предоставяне на услуги в старите държави членки и на повече мобилност на работната ръка. Това е пример за, една, за едно възможно решение. Що се отнася до малките и средни предприятия, те са определено гръбнака на европейската економика. Трябват ни две ключови думи. Първо, упростяване и второ, конкурентната политика. А, конкурентната политика е всъщност а, преднамерена политика, целенасочена политика, насочена срещу онези, които злоупотребяват с господстващото си положение на пазара. А, сега от страна на социалистите, двама колеги ще вземат думата. Добригада. Благодаря ви. Аз мисля, че изложението, което изслушахме, показва, че в кризата се съдържат възможности и Европа сега трябва да преосмисли своето мислене и да се постарае да направи така, че вътрешния пазар да бъде устойчив. Моите въпроси са следните. По външните измерения на Европейския съюз, което според мен трябва да се преразгледа, Съгласен ли сте с това? Второ, по данъците. Бихте ли ни казали нещо повече за вашите съображения, свързани с данъчното облагане? И второ, какви хоризонтални политики и какъв бюджет ни е необходим? с оглед на това. Смятате ли, че ние трябва да преосмислим Европа в резултат на кризата, която е, открива нови възможности. Искам да ви благодаря всичко, което направихте за Европа. Благодаря, господин председател. Аз искам да се върна на културното предизвикателство, което споменахте. Аз мисля, че и ние, Европейската комисия, има какво да направят. Нека да напомня, че по време на най-острата фаза на економическата криза, в повечето страни в Европейския съюз имаше а, е, така, случаи на протекционизъм, който надига глава, а понякога по-явно, понякога по-скрито. Идеята това е проявление на представата, че всеки може сам да се оправя. Но до някъде е свързано с липсата на достатъчна регулация – съвета и комисията решиха да оставят на държавите членки сами да управляват кризата. Това доведе до повторната поява на това явление. Бих добавил, че сме свидетели не само на протекционизъм. като подход, поставящ под съмнение пазара предполагам, че може да се каже, че възникват сериозни проблеми, защото от една страна хората искат да защитят пазара на труда, но искат да защитят и своите фирми. И искат да направят така, че ефективността да се повиши. Така че може би ни трябва фискална политика, която да е управлявана по различен начин, тъй като те не са координирани те защитават местните интереси, което не е полезно от европейска гледна точка. Така че има известна промяна в конкуренцията. Председателят настоява оратора да зададе своя въпрос. Ораторът. Споделя ли господин Монти тези становища? в комисията и в съвета виждаме, че се издигат пречки пред по-ефективното функциониране на пазара. Сега на госпожа, госпожа Ферера. Мисля, че трябва да преосмислим своите идеи. Вие споменахте външното измерение – според мен това е все по-важен аспект. В момента, в който дори и Съединените е, щати, въплъщението на пазарната економика в света, започна да предприема соци... мерки от социалистически тип, макар и от хаотично социалистически тип. Това е една страна, която е единствената, която в момента спазва ортодоксалните пазарни принципи. Мисля, че за нас би било да се откажем от идеята за държавна помощ. Но аз мисля, че нашето нарастващо външно влияние трябва да бъде представено по подобаващ начин. Чувствам се подтикнат да кажа още няколко думи за данъчната политика. Има обаче някои елементи на данъчната политика, за които настоява бизнеса. Елементи, които да са насочени към повишаване ефективността на пазара също така и е от гледна точка на гражданите. Има много данъчни пречки пред пенсиите, например, социалното осигуряване. Възниква, разбира се, и по-основния аспект за напрежението между труда и капитала. Ако тези въпроси могат да се решат, ще постигнем напредък. Нека да посоча, че в допълнителните писмени отговори след изслушването кандидат комисарят Семека разви една идея в полза на форум по данъчната политика на високо ниво, за да се даде нов, поли, нов политически стимул. Тази идея беше застъпвана и през 1996 година. Аз бих предложил този, тази група да се председателства от комисията, а не от съвета на ротационен принцип. Аз мисля, че кризата би трябвало да ни потикне да разгледаме разделението на задачите. Според мен, кризата предполага по-голяма централизация на определен брой функции, като финансовия надзор. В кризата също така би трябвало да ни потикне да създадем една мрежа, с коя, благодарение на която да се използват общо различните компетенции. Аз мисля, че в конкурентната политика би трябвало да се разделя, да се децентрализират правомощиите. Комисията играе централна роля, но националните органи имат много повече правомощия. Така че аз мисля, че ние можем да обосновем идеята за децентрализация в някои ключови области, ако покажем, че Брюксел е готов да сподели някои правомощия. Господин Каферати. Е, споделям вашия анализ за различните форми на протекционизма и техните първопричини. Малко по-малко критичен съм от вас. Вие казахте, че комисията и съвета предоставят на държавите членки задачата за управ... справяне с кризата. Аз не смятам, че това е точно така. Е, с е, поощрението на френското председателство бих казал, че най- че най-голямата опасност от протекционизма беше ограничена и държавната помощ беше обект на надзор от комисията. Но заедно с това се надявам, че една от пухите, които ще извлечем от кризата, е, че трябва да се замислим за това как може да се води политика в Европа, като се използва бюджет, равняващ се на 1% от брутния национален доход, за разлика от Съединените щати. Много се радвам, че човек като вас, господин Коференти, настоява да, да се защитава и утвърждава конкуренцията. Това е политически проблем и аз вярвам в това, което прави председателя Баросо. И е необходимо да убедим повече хора, че принципите на конкуренция на пазара са правилни и да докажем, че ние дори обръщаме а, внимание на хора, които са пострадали от системата. Моля ви, тъй като списъка с изказващите е дълъг, да сте по-кратки. От е, името на Алде ще задам е, кратък е, въпрос. Господин Монти, аз съм съгласен, че интеграцията на пазара е една много голяма задача в компетенция на държавите членки. Но ако искаме да имаме един конкурентоспособен единен пазар, трябва да имаме по-гъвкави трудови пазари. трябва да се въведат нови инструменти, като гъвкава сигурност и така нататък. Но това ще се приложи на практика само когато гражданите осъзнаят и приемат своите социални права и могат да се възползват а, от тях. Защото а, в някои държави социалните права не са на а, високо ниво. Социалната компетенция, както казах, е в ръцете на държавите членки. Не би ли трябвало на по-високо ниво да се прехвърлят част от тези компетенции? Uh, Господин председател, аз действително съм съгласен с казаното от вас, че интеграцията изисква гъвкави пазари и гъвкав пазар на труда в частност. Вие не казахте това точно, но съм убеден, че и двамата сме убедени, че това въжи в още по-голяма степен за зоната, която използва едината валута, тъй като за да може оптимално да функционира тази а, зона, е необходимо тя да има добре функциониращ пазар, което изисква мобилност, разбира се. Считам, че сте прав, а, когато казвате, че това е прехвърлимостта на правата е една област, която по която държавите членки не могат да действат а, а, самостоятелно и се нуждаят от а, координация помежду им. ако искаме да укрепим пазарния компонент в Европа, като същевременно внимаваме повече за социалните и разпределителните аспекти, ние ще се доближим, без да казваме това, до северния модел, тъй като там има силна привързаност към пазарните принципи и също силна социална защита. Не за отделното работно място, а за отделния работник. Аз не считам, че трябва да има един стандартен социално-економически модел за Европа като цяло, но ако искаме пазарната интеграция да бъде по-съвместима с социалните аспекти, би трябвало да бъдем по-привлечени към полюса, отколкото към екватора. А, има още 6 желаящи за изказване, но аз ще ги а, групирам в, в две групи по трима. Моля, имате думата. Господин Монти, радваме се, че сте сред нас. ние вече проведохме един интересен обмен на мнения. Но за мен е важно още веднъж да подчертая, че в този ред на мисли има ам, ясно разграничение от интензивна конкурентоспособност. От една страна една държава, която регулира ам, и а, чрез своето регулиране, регулация на пазара възпрепятства изкривяване на а, конкуренцията. Значи в този смисъл няма, а, няма смисъл от. А, от определена фискална политика. Ако а, от една страна е, изразходваме голям процент от е, БВП за социална политика, а от друга страна искаме да има високи приходи от данъци и такси. Според вас, кои са инструментите, които да балансират това а, не несъответствие от една страна между брутния вътрешен продукт и от друга страна между тези инструменти в полза на социалната политика. Благодаря, господин а, председателю. Много се радвам, че винаги, когато изслушвам господин Монти, той винаги се изказва много конкретно и характерно по тази тема. Имам три конкретни въпроса. Когато става въпрос за социални права, бих искал да знам дали той а, подкрепя а, профсъюзното движение, които а, изискват специални клаузи, клауза за напредък. Да ли може да се спази това, което се изисква от Съда на Европейските общности за социално, социална справедливост. На второ място услугите, които да са в социален интерес в на трето място малките и средни предприятия. Всички искат тази тема да се а, дискутира по специфичен начин и има, труд... има големи затруднения а, при достъпа до кредите. кредитите. Разбира се, има малки и средни предприятия, които се интересуват а, да достигнат едно по-високо европейско ниво, а има други, които въобще не проявяват интерес. Рогина Бастос има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Монти за чудесната му презентация и на това, че изложи своите позиции за кризата, вътрешния пазар и социалните последици от това. Имам кратки въпроси за малките и средни предприятия. Знаем, че те са силен инструмент за економическо сътрудничество и за създаване на работни места. Какви мерки, по ваше мнение, господин професор, трябва да бъдат приложени, за да се укрепи вътрешния пазар и да се подкрепят малките и средни предприятия. На второ място, по време на кризи обикновено има склонност към протекционизъм, как можем да се борим срещу него който, както знаем, е израз и на социални бунтове. Изключването в пазарната економика, в глобализирания свят води до неприемливи нива на бедност. Това е годината за борба с бедността. Искам да разбера дали във вашия анализ вие намирате този въпрос за релевантен и как можем да се справим с бездността, с социалното изключване? Какви мерки бихте предложили, за да не бъдат хората изключвани от пазара в бъдеще? И пазарът да ни допринася за задълбочаването на изключването и бедността. И на последно място за вътрешния пазар. Как можем да гарантираме, че европейските граждани ще имат нужния достъп на равноправна основа до вътрешния пазар? Защото, по мое мнение, трябва да предоставим по-добро обучение, повече информация на хората. Мистер Гигол. За господин Гигол на неговия въпрос първо искам да отговоря. Аз си спомням предишните дискусии, които сме водили. Те бяха много интересни. Самото ви присъствие, въпреки че вие не се изказахте по тази тема, ми напомни че не съм споменал нито веднъж въпроса за климатичните промени, за енергетиката. И аз искам най-искрено да се извиня не само на вас, но и на целия Европейски парламент. Но аз работя мълчаливо, за да може новият подход, евентуално към данъчното облагане да отчете и този аспект. И така, какви инструменти могат да бъдат използвани по социалните модели? Можем да проведем по-задълбочена дискусия по този въпрос и идеята ми не е да отваряме сега дебат, но мога да кажа, че съм убеден, че ролята на данъчната политика трябва да бъде основно преразгледана през следващите години. Предишните 20 години бяха доминирани от определена доминираща идеология. Аз винаги съм вярван в достоинствата на пазара, но тук става дума за идеология, при която данъците бяха забранени прогресивното облагане беше забранено, плюс а, още някои други неща. Аз се спомням, че през а, 2004, преди да напусна комисарския пост, министър-председателя на Италия ме покани да стана него финансов министр, но аз отказах, защото не вярвах в основната му цел, а именно намаляване на подоходните данъци, което, по мое мнение, не съответства на бюджетната и социална ситуация в страната към този момент. Считам, че ние трябва да погледнем с нов поглед на състоянието на, на пазара, на хората и тук трябва да отчитаме и данъчното измерение. На господин Де Йонг аз с интерес вземам предвид това, което казахте за един правен инструмент, който да увържи всички по отношение на социалните права. Аз нямам незабавен отговор на това, което вие попитахте, но ние трябва действително да имаме нужните защити, ако искаме да постигнем напредък за услугите от общи интерес. Аз а, отговарях по тези въпроси като комисар по конкуренцията в продължение на 5 години. Ние трябва да се опитаме да премахнем психодрамите. Комисията от една страна да иска да се намесва в а, а, такива въпроси, като състава на, на, на водата, да речем, в един басейн. И от друга страна да има силно неодобрение, което да се изразява от страна на местните власти към действията на комисията. Госпожа Круз доразви а, пакета. Може би има необходимост от а, допълнителна работа по отношение на пропорционалността. Това се отнася и за първата, първия въпрос, поставен госпожа Бастос, за малките и средни предприятия. Как да се засили този важен компонент на европейската економика? Тук е, важен аспект е единия пазар да стане по предразположен към тях, е, не само чрез упростяване и липса на намеса, но също и как да се представят жалбите, как те бързо да бъдат обработвани, как е, това по отношение на крупни компании или пък местни или държавни органи, които според тях нарушават правата им. Вие ме попитахте скромно каква е рецептата ми за борба с бедността. Надявам се, че ще имаме възможност да разгледаме този въпрос по-задълбочено в бъдеще, но вие съвсем точно казахте как да направим така, че разширяването на пазарната економика да не доведе до не допустими нива на бедност. Не само защото ние се интересуваме от социалното осигуряване и разпределението, но и да имаме предвид, че ако не разгледаме тези социални и разпределителни инструменти, това ще има силно отрицателно отражение върху пазара. И сега за участието на гражданите в единия пазар, само накратко. Аз имам високо мнение за доклада Ламасур, който беше възложен от президента на Френската република и който за сега има нулево приложение. И това е много обещаваща територия, която можем да разгледаме в Европейския съюз. Господин Монти, благодаря ви, тъй като времето ни притиска, ще спрем до тук, тъй като не можем да караме следващите оратори да а, чакат. Обещавам на тримата колеги, които поискаха думата, че а, вие първи ще зададете въпросите си по време на следващия кръг от а, въпроси. Социал-демократите просто имаха адекватно представителство. Трябва да кажа едно. Когато колегите не се придържат към даденото време, извинете, каза председателя. Ти въобще не поиска думата, се обръща той към депутат от залата. Е, имаме достатъчно време, за да наваксаме тези въпроси след това. Но, както и на господин Монти казах, в 10 часа трябваше да, на, да свършим с него. Сега е вече 10.15. След това ще ти дам думата. И без това. Повече нямаме време. Може просто да изкажеш мнение за кратко. Много съжалявам, че господин Монти няма да може да ми отговори. Ако продължим да смятаме, че вътрешния пазар па съвсем естествено ще доведе до социална хармонизация, хармония, това няма да стане. Аз споделям тази отправна гледна точка и споделям и идеята. Помните, че Рузвелт през 30-те години също много бързо започна своята стратегия. Но ако продължаваме да говорим, политиката за конкуренция не се промени, условията за, за конкуренция се промениха от глобализация – ние няма да можем да а, направим онова, което е необходимо за гражданите. Всички знаем, че социалната политика трябва да остане в рамките на държавите членки, но не разбираме разликата между пазара и социалната политика, която е основа на конкуренция между работещите. И аз бих ви помолила, господин Монти, да бъдете малко по-смел, защото ако когато вие направихте своите предложения, това е а, точка, отправната точка, от която всички тръгват. И ако вие дигнете летвата високо, няма да се постигнат амбициозни цели. Историческия момент е тук по отношение на данъците – вече говорихме, но също така и за социалните въпроси. Необходимо е според мен да се намерят начините, средствата, инструментите, не да се хармонизира всичко на европейско ниво, но да се интегрират социалните критерии. Жар, Жак Делор в момента искаше да го направи, дойде исторически момент това да стане. И мисля, че това трябва да се включи в доклада. Вие казахте, че има три стълба. Римски договор, е, Мастрийски договор, Лисабонски договор. Да, съгласна съм. Първите два договора зададаха, зададаха определени основи, но какво прави Лисабонския договор? Благодаря, господин Монти, за това, че приехте нашата покана. Сега продължаваме. Äh, Уважаеми колеги, продължаваме. Преминаваме към първия кръг на днешното ни заседание, към първия кръг, в който ще вземат участие нашите оратори. Темата е безработица и социална държава. Първият, който ще вземе думата е Тони Ектинстън. Той е професор по економика в университета в Оксфорд. Е, той също е, е и член на е, Комитета за анализ на економиката. Другите двама оратори са мисис Алис Огу. Тя много години е работила в Африка за, интер... за Международната организация на труда. Тя има и редица публикации, свързани с пазара на труда, за полагане на детски труд и така нататък. След това ще вземе думата Джереми Смит. Той е генерален секретар на съвета на общините и регионите в Европа. Разбира се, той също е експерт в своята област. Необходимите документи са ви предоставени, свързани с този пръв кръг от презентации. Първо, Томи Еткинсън. Той има 12 минути, защото ще въведе думата. Другите имат по 8 минути. Много ви моля да се придържате към времето, за да може да ни стигне. Благодаря ви. Благодаря за поканата. Господин Монти говори за монополите. Нека да обясня, че, че аз съм професор в... Е, То тук в програмата пише, че съм професор в университета в Оксфорд, Кембридж и Харвард. Всъщност, е, аз съм професор само в Оксфорд. В противен случай бих отнел твърде много от е, недостатъчния брой работни места. Моята отправна точка е всъщност продължение на нещо казано от господин Монти. Разликата между, наблюде... между со... социалната политика, економиката и социалната политика. В макроекономическите дискусии има подобно разделение – има разделение в академичната литература между от една страна спада в БВП, макроекономическия дисбаланс, държавния дълг, финансовата стабилност. От е това от една страна. От друга страна, въздействието върху отделни домакинства, доходи, перспективи за бъдещето. Това ме порази а, миналата седмица, когато бях на две последователни заседания. Една, е, едната генерална дирекция научни изследвания, на следващия ден Международния валутен фонд от е, на преодоляването на високия държавен дълг. Поразиме, че е много малка, мал, малко слаба връзка между двете теми, т.е. че социалните проблеми са последица от економическата политика или че пък мерките за решаване на фискалните въпроси могат да имат сериозни последици е, за отделните граждани, техните семейства. Аз приветствам е, организирането на това изслушване и аз ще се постарая да обединя двете теми. Аз очертах някои от елементите на, въздей... на въздействието на рецесията върху макроекономическите системи имаше поредица от етапи. Първият е ефекта от пазара на активи. Етапа, на който хората установиха, че те разполагат с по... че ценността, стоеността на активите има много по-малко, отколкото са смятали. Второ, следващия етап е ефекта върху реалната економика – което води до безработица, намалена заетост, натиск върху пазара на труда и намаляване на възвръщаемостта на капиталовите пазари и от гледна точка на правителството намаляване на бюджетните трансфери. Това е вторият етап, в който се намираме – но хората може би си ми се притесняват от това, което предстои. И третият етап е етапа, на който можем да изпитаме последици, които да продължат повече, по-дълго от мандата на парламента, може би по-дълго от а, а, нашия собствен а, живот. От гледна точка на гражданите, това ще бъде продължаващия ефект на кризата, особено върху нези, които сега навлизат на пазара на труда. Ефекта върху тяхната бъдещ, техния бъдещ професионален път и доходи. На капиталовите на капиталовите пазари ще има също ефекти. нези, които спестяват за пенсията, ще се засили несигурността относно възвръщаемостта, която ще постигнат. Какво ще означава това за отделните граждани? Първото е че ще мине време преди да разберем. И вчера бяха публикувани данните за брутния вътрешен продукт. За, за това сме информирани, но не сме информирани за това, как, за ефекта върху домакинствата. Нивото на бедност за 2008 година е свързано с доходите на хората през 2007 година, така че ние сме в годината на борба срещу бедността. Това е 2010 година, а всъщност ни разполагаме с данни за 2007 година. То, и това, което искам да кажа, е, че ни трябва много по-актуална информация, за ситуацията с жизнения стандарт. При отсъствието на това трябва да предприемем един от двата подхода. Първо, да видим какъв ще бъде социалният ефект върху отделните граждани и а, домакинствата и след това да, ви, да, да проучим предишния опит от бивш, предишни финансови кризи. Сега какво очакваме? Преди около година предложих и се радвам, че комисията ОИСР и други възприеха това. Така, както има а, стрес тест за финансовите институции, ни трябва подобен тест и за социалните институции и да си зададем въпроса как очакваме те да издържат на сегашната криза. Това може да стане предварително. Разбира се, разполагаме с достатъчно възможности да осигурим помощ за хора засегнати от кризата. Има помощи за безработица, при инвалидност – при пенсиите има защита, защита свързана с Също така, много повече хора получават надбавки към заплатата си. Ако обаче намали, се, нам, нам, намаля заплатата им, ще намалят и надбавките. Нещата не приличат на 1929 година. Нещата са по-различни, защото имаме след военна държава на социалното благоденствие, която предоставя значителна автоматична помощ на гражданите. Разбира се, това е на принцип. И има много голяма разлика между това, което се случва по принцип и това, което се случва на практика. Ето, това е на което искам да се спра и това са пробивите в защитната мрежа. Това е. А, източникът е изследване, социално изследване в Европейския съюз през 2008 година. И сега да видим безработните между 25 49 години, които са безработни от 4-6 месеца, дали те получават помощи за безработица. Както виждате, в Европейския съюз като цяло една трета не получават помощи за безработица. Е, Безработиците са че значи процента е нисък в Англия, а, висок в страни като Латвия, Обединеното кралство и средиземноморските страни. Всъщност, а, системата, защитната система се оказва подложена на сериозен натиск. Миналата седмица в Люмонти имаше статия, която а, говореше за това, че огромния брой а, безработни води и до прекратяване на автоматичните помощи за безработица. Всъщност ние не можем да се успокояваме, че имаме ефективна система на социална подкрепа. По-нататък от предварителната оценка към оценка на фактическото положение. Сега ще да видим какво става с хората, които са в горната част на скалата. Нещата не приличат на 1929 година. Тогава сривът оказа много сериозен, засегна много хора. Ако погледнем рецесиите, предизвикани от банкови кризи, е поразително, че всички кризи, че при всички кризи периода на рецесия е период, в който делът на единия процент се е повишил. Това въжи и Съединените щати и за други страни. Така че, ако имаме предвид това, което каза Торни, за това какво мислят бедните и богатите за бедността, виждам, че времето ми изтича. Исках да кажа нещо за пакета, предложен от господин Обама миналата година. Съединените щати почти тайно не само приложиха пакет за стимулиране, но и пакет насочен към бедността в Съединените щати. На мен ми се струва, че това е най-големия пакет за борба срещу бедността след войната. Искам да привлека вашето внимание върху разширяването на помощ за безработница там. Една проста мярка, която е необходима и в много държави членки. В някои щати се плащат Помощ за безработица се плащат в продължение на 75 седмици, в моята страна 26. Сега, за да обобщил информацията е, на слайдовете, ние трябва да участваме в обществения дебат и да не се преструваме, че, е, че цифрите за е, брутния вътрешен продукт са нещо, което е външно. Да обърнем внимание на ефекта върху жизнения стандарт. Има при... основания за притеснения. Както в краткосрочен план, т.е. безработица, помощ и така нататък, но и в дългосрочен план. Е, какъв, е, какво въздействие ще има върху живота на хората? това, което се случи, не беше неизбежно. То е резултат от политиката, водена в държавите членки. Благодаря ви за това, че представихте темата. Давам думата на госпожа Кедраго. Thank you. Monsieur le Président de la Commission. Euh, euh, Господин председател на парламентарната комисия, дами и господа парламентаристи, искам да ви благодаря за това, че поканихте е, МОД да участва в този дебат. Аз ще разгледам набързо три въпроси. Първо, ефекта на кризата върху реалната економика. По-нататък ще се спра набързо за е, предприяти за преодоляване на ефекта от кризата и накрая искам да хвърля поглед върху бъдещето, като поставя акцент върху партньорството ни с Европейския съюз. Няколко думи най-напред, което често забравяме. Когато говорим за кризата на заетостта, често говорим за безработицата – само, че заетостта е само едно измерение. Има и други измерения, например социалната защита, основното право на работа и социалния диалог. И когато един от тези елементи не бъде отчетен, смятаме, че има криза в достойния труд и смятаме, че когато говорим за кризата, трябва да имаме предвид и тези елементи. Още повече, че те са е, тясно взаимно свързани, те се подсилват и според и това е, е това е казано и в една декларация, предприета от всички държави членки на МОД. Пред няколко дни в Давос бюрото на МОД представи нови данни в залата. Имате съобщение за печата, където се виждат тенденциите в заедостта в света. Само обаче няколко цифри, за да ви покажа мащабите на явлението. В света днес 34% повече безработни, отколкото е, преди няколко години. За развитите страни смятаме, че 3 милиони ще се присъединят към безработните. Какво означават тези цифри? Те ни напомнят две неща. Първо, че за тези цифри има милиони съдби на мъже, на жени, деца, които не могат да участват в създаването на богатството. Те са в периферията на обществото. Второ, това ни напомня, че трябва да обръщаме внимание и да си казваме, че във вестниците, въпреки че във вестниците се говори за излизане от кризата и рецесията, да не забравяме урод, полките от миналото, тъй като винаги има времева разлика между края на кризата и края на кризата в, в заедостта. Преди нивото на заедостта да се възстанови на нивото от преди кризата, е, ще трябва да почакаме до 2013 година. Освен това, ние трябва да имаме предвид, че тогава, когато има силна система за социална защита, успяваме да се преборим ефективно срещу бедността. Нека да ви напомня програмата Болса Фамилия в Бразилия, която даде възможност на 11 милиона семейства да излязат от бедността, т.е. 50 милиона души. Да не забравим и други елементи на достойния труд. Диалогът, който дава възможност на работещите и работодателите да влияят върху политическите решения. Второто, което искам да спомена бързо, е, че трябваше, е, трябва да приемем нов подход към осмисленето на проблемите. Акцента се поставя върху реалната економика, предприятията, работещите, което не беше така. Освен това, необходимостта от промяна в световната архитектура. Това се оказа, че е задължително и е част от дневния ред. Освен това, стана ясно, че ни трябват съгласувани действия, че не трябва отделните действия но отделните фактори да бъдат разнопосочни, а да бъдат насочени към намирането на общи решения на общи проблеми. И глобалната криза може да има само глобално решение. Партньорството е изключително важно. Аз няма да говоря за процеса Г20 който се опита да окаже въздействие върху заетостта. Кризата е, има множество измерения и затова никой орган не може сам по себе си да я разреши. Международната организация на труда беше първата организация, която даде ясен отговор на кризата. Още през 2008 година тя предложи един пакет. Пакет от политически мерки, които би трябвало да позволят на държавите, които желаят да го приложат за излизане от кризата. Това е едно гъвкаво меню, набор от изпитани политики и мерки, които вече са били прилагани от някои държави членки и които са пока доказали своята способност да ограничат кризата. Бюрото на МОД смята, че благодарение на социалните мерки, които бяха предприяти от страните на Г20, успяхме да запазим тези 11 милиона работни места. Сега няколко думи за бъдещето. Трябва да се възстанови развитието. Мисля, че трябва да се предприемат два, една, да се предприеме един, едно двойно решение. Международната организация на труда, по това разбирам, държавите членки би трябвало да приложат Световния пакт за заетостта, който получи широката подкрепа на всички многостранни институции, в това число Г20. Ние наричаме това Г92, т.е. всички от, свет, от ООН. Това е световно предизвикателство но то е много важно за предприятията и работещите. Ще ви кажа, че предприятията трябва да се впуснат по-активно в социалната отговорност. Социалният диалог показа неколкократно, че когато работещите и работодателите участват в взимането на диалог, е, възможността да се отговори на техните подробни потребности е по-голяма. И накрая има една сериозна заплаха, а именно факта, че смятаме, че излизаме от кризата, води до това, че, се от... че има отказ от онези мерки, които бяха предприяти за подкрепа на най-бедните. Необходимо е да, да се покаже, да се помогне на тези страни, които не разполагат с бюджетните възможности, да предприемат мерки за излизане от кризата. Мерки, от които имат нужда. Последното, което искам да спомена. Нашето партньорство с Европейския съюз е, служи за пример. Просто защото ценностите на Европейския съюз са ценностите на Бюрото на Международната организация на труда и искам да спомена и да отдам дълживото на подкрепата, която получаваме. Важно за всички нас е да кажем, че е, има обнадеждаващи признаци, но все още не сме излезли от нея. И тъй като това е криза за всички хора, не можем да не обединим своите усилия. Сега давам думата на господин Смит. Благодаря, господин председател, за тази възможност да изразя на кратко становище на местните власти от името на съвета на европейските общини и региони, организацията, която обединява националните сдружения. Искам само да кажа, че местните и регионални власти, както знаете, са, се различават по големина, компетенции, финансови ресурси и така нататък. Можем да кажем обаче, че те играят сериозна роля в оказаната подкрепата на тези, които са в е, неблагоприятно положение. Те изразходват между 10 до 25% от БВП във всички европейски страни. По този начин мащабите са ясни. Те правят и сериозни капиталови инвестиции. Тогава, когато дойде до програми, свързани с, с, с, с стимули, особено зелени инвестиции, те и тук играят много сериозна роля. Но местните регионални власти, като местните общности, бяха сериозно засегнати от економическата криза, която е, изисква от тях да изпълняват своята задача, т.е. да помагат на най-силно засегнатите в момент, в който това е най-трудно. Техният песимизъм и тревоги е, са изразени в е, изследване, което публикувахме през ноември. Имаме копия от него тук. Някои основни моменти. Около 70% от хората са влушили състоянието си през годината. По-малко от 10% в скандинавските страни считат, че нещата ще се оправят за тях и за техните членове. Те възнамеряват да намерят бюджета. Други смятат да замразят тези бюджети според инфлацията. Две трети твърдят, че техните ресурси значително са намалени, 60% считат, че трансферите от държавата към местните органи са намаляли. Има нарастваща натиск обаче върху общините да оказват по-голямо съдействие. председателя на Германската асоциация Петре Роти, Християн като пише, че през ноември са намаляни приходите от 10%, до 10%. Нещата се различават от една страна в друга. Във Франция до 40%. Следващата година ще има допълнително намаляване местните органи не могат да контролират а, това развитие. Те ще изпитат допълнителни трудности поради намаляването на данъците. Разходите за социални нужди нарастват междувременно, което е неизбежно при економическа криза и така нататък. Така че нещата са ясно изложени. Това е пример за състоянието на нещата в Европа на базата на данни от нашите членове. Ефекта от растящия обществен дефицит и дълг като процент от БВП ще доведе до допълнително намаляване на доходите и то в момент, когато има силна нужда от подкрепа на хората, които са частично заети или безработни. Това, което ние искаме от вашата комисия е да се отбележи няколко неща, че местните и регионални органи в много страни не могат да вземат заеми, за да запълнят дупки в бюджета си, т.е. те са много по-ограничени във възможностите си в това отношение, отколкото националните правителства. Местните и регионални власти същевременно имат сериозна роля в подкрепа на социално слабите и на безработните. За това трябва да се насърчат националните правителства а, да не бъдат а, да, да не допускат а, сериозно засягане на бюджетите на тези органи. But in particular... Особено се безпокоим, че в настоящия момент този процес на децентрализация, както от гледна точка на финансите, така и на услугите, отбелязва връщане назад и се иземва в известен смисъл от централната власт. За пръв път в историята на Европейския съюз имаме нов договор, този от Лисабон, който определя положителна роля на местното самоуправление, както и на органите на местно ниво, предвид на прилагане принципа на субсидиарността. Ние бихме искали да не се допуска демократичната децентрализация да не бъде стопирана от гледна точка на финансирането и на предоставянето на услуги. Местните органи се нуждаят от възможности, за да се справят с натиска, на който са подложени през едните години. Те трябва да се стремят към по-голяма ефективност, е, към по-добри начини за предоставяне на услуги и очакваме подкрепа в това отношение от Европейския съюз. Това, което каза Марио Монти, беше напълно уместно, когато говореше за услугите от общ интерес на местно и регионално ниво. Европейската комисия понякога и съда на европейските общности, въпреки че съда малко по-добре се представя напоследък, имат недобро, недобри подходи към а, услугите от а, общ интерес, които се осигуряват на местно ниво, най-вече на комуналните услуги. Това са услуги, които са най-близко до гражданите. Сега понякога местните органи се изподелят някои от административните разходи стига а, те да не се конкурират на външните пазари. Това е един ефикасен подход а, а, и надяваме се, че ще бъде в съответствие с европейското законодателство за обществените поръчки. Беше даден пример тук от господин Монти за общинския басейн. Има много подобни примери. Трябва да направим нужното, за да запазим автономността на тези а, органи и да а, запазим а, управлението на а, различни нива. Благодаря ви много. Сега а, искам да дам възможност на колегите да зададат въпрос. Имаме четирима желаящи. Започваме с е НП, Томас Ман. Благодаря, господин а, председателю. На госпожа Квадрого искам да задам един въпрос. Вие правилно подчертахте, че кризата все още не е отминала и първите положителни сигнали не са достатъчни, тъй като има хора, които изпадат в бедност. Това трябва да го предотвратим. Един пример от моята родина, чрез държавни мерки искам да дам възможност а, за осъществяване на временна а, заетост и да създадем възможност, когато кризата отмине, точно ам, тези хора да се намират в възможност за намиране на работа. Това е един много важен елемент. Аз приветствам а, вашият а, пакет, свързан с заетостта. Има регионални а, съюзи, свързани с труда. Има и такива асоциации, които ам, спомагат сътрудничеството между работещите и работодателите. Хартата на основните права не е приета от три държави – Чехия, Великобритания и Полша. Дали а, това е един важен елемент а, от ваша гледна точка, който трябва да бъде а, обсъден на ниво а, Международната организация на труда? Господин председател, следващия оратор. Благодаря ви за анализа и за оценката, която дадохте. В рамките на нашата комисия сме изправени пред един проблем. С тази комисия искаме не само да дадем една, едно описание на ситуацията, но а, искаме да регулираме и определени политически действия, да ги инициираме. И тук при вашите а, е, и, и изказвания стигаме а, до един лимит, до едни граници, където виждаме, че има големи различия. Става въпрос за социалните а, е, системи, които пък от друга страна са в компетенциите на а, е, съответното национално правителство. Имаме Лисабонския договор, който точно а, е, в а, рамките на социалните въпроси и социалната пазарна економика в а, областта на пълната заетост а, са заложени инструменти, които не са изпълнили своята цел. Какви са вашите конкретни изисквания към нас? Имаме ли нужда от повече Европа, а не повече съвети, а, отправени към държавите членки, за да можем правилно и конкретно да анализираме и решим тези проблеми. И вие, от гледна точка на вашия опит, а, дали националните компетенции трябва да се европеизират, за да може а, да създадем а, един общностен подход. Would you like to start, Mrs. Oui, euh, je voudrais m'adresser particulièrement. Да бих желала да се спре на въпроса за хартата за основните права. Очевидно е, че е важно тя да бъде прилагана. Има също и множество стандарти в света, свързани с а, труда. Имаме международен механизъм, за да могат да се прилагат тези международни трудови стандарти. Работодателите имат свободата да се консултират с органите на Международната организация по труда и да коментират нарушения на тези правила. Ние не можем да налагаме санкции върху страни, които не прилагат правилата, но има морален натиск, който имаме, можем, които ние можем да окажем. Да, господин Джон Смит. Правната рамка е важна за местните органи, защото договорът а, посочва ясно, че услугите а, трябва да а, се предлагат именно на това ниво. Ако не се конкурират с частния а, пазар, тези обществени органи трябва да имат свободата на, на, на действие. Тук се нуждаем от известно пояснение от страна на комисията. Необходима е по-добра рамка, протокола за услугите от общ интерес към Лисабонския договор. Ние се нуждаем от една правна рамка, която да подкрепя децентрализацията и да не допуска рецентрализация в резултат на настоящата криза. Професор Аткинс, желаете ли да вземете отношение? Не. И така продължаваме с, списъка с изказващите. Моля, следващия оратор има думата. Благодаря. Искам да попитам а, а, сър Аткинсън. Ние имаме данни за БВП, за, за безработицата, но знаем много по-малко за действителното социално въздействие и ефекта върху обществото. Имаме усещането, че разликите в обществото нарастват, липсва сближаване, нарастват разминаванията в нивата между различните държави членки. Близо 20% от младежите са без работа. Професора в заключение каза, че имаме политическите инструменти, които могат да подобрят положението. Има някои економически показатели, които показват, че има напредък Бих искал да, искала да помоля за съвет, е, за предложения, свързани с е, политиката, които могат да доведат до подобряване на положението. Госпожа Перес. Благодаря. Всъщност беше зададен въпроса, който исках да задам на господин Аткинсън. Ние сме готови да преминем по-нататък, но за да направим точно какво, какво конкретно ще направим. В началото вие е, казахте, че разминаването между различните интелектуални а, е, гета съществуват и как може да се организира работата как да се реализира сътрудничеството, как да гарантираме това, че банките ще проявят социална отговорност. Сър Аткинсън. Това са интересни въпроси. Може би да започна първо с първия въпрос на господин Гонц. Аз накратко описах пакета, прият от Обама миналата година. На един семинар беше обяснено, че бивш а, негов студент в Белия кон, а, работещ в Белия дом, а, и е бил помолен да изготви един а, списък и че този списък от искания е бил изготвен и е бил а, възприят. Аз ще задам въпрос в същия дух. Считам, че въпроса за удължаване на правата за помощи за безработица е важен за решаването на редица проблеми. Това ще бъде в помощ на хората, които изпитват затруднения в момента. Именно това предлага Макензи в макроекономическата сфера. Има по-амбициозна цел. Беше зададен въпрос за ефекта върху младежите и по-рано зададения въпрос за правомощията. Считам, че Европейския съюз трябва да помисли сериозно за гарантирането на доходите. Да се гарантират основните доходи. Това е инвестиция в бъдеще. Това ще помогне на най-уязвимите слоеви от обществото, като семейства с един родител и други. Аз не съм експерт по европейско законодателство, но считам, че това може да се постигне, като се поиска от държавите членки да гарантира такъв минимален доход. като се използват а, националните възможности в, в различните държави членки. Това може да приеме различни форми, но да се гарантира минимален доход. Например, да се гарантира определен доход на дете. Това ще бъде от огромна помощ за семействата, както ясен сигнал за желанието на Европа да развие социалното измерение във време на криза. На следващия въпрос за финансовия сектор, за банките. Аз не съм експерт по банково дело. Но мисля, че основният въпрос е, е как да се определят възнагражденията в различни сфери на дейност, е, не само високоплатени банкери, но да имаме известна представа какво да бъде възнаграждението на различни, в различни отрасли. Има разлика в моделите в англосаксонските държави и в северните държави. Професионалистите, академиците, изпитват доста сериозни разминавания в заплащането Читам, че ние трябва да се върнем към модела на прогресивно данъчно облагане. Аз искам също да задам един въпрос, казва председателя на господин Аткинсън. Първо, вашето предложение да има а, сигурен минимален доход, но по отношение а, на това в, да, в Германия а, бяха а, възникна дебата по отношение на детските надбавки, които са фиксирани. Дали тези пари наистина отиват за а, благото на детето? Това е нашата щекотлива тема. Ако наистина парите се а, се харчат за доброто на децата, тогава всичко ще е наред. Искам да попитам как става така, че такива примери на добри практики в а, други държави членки за, по отношение на гъвкавата сигурност и така нататък. Защо толкова трудно се възползваме и мудно от тези дай-добри практики? Са много интересни въпроси. Първо за това, кой ще се възползва тези помощи не е лесно да се дадат доказателства какво точно се случва, но трябва да се направи проучване, за да се види какъв е ефекта от увеличаването на надбавките за деца. Може малка част да отива за джин. Има проучвания, които могат да бъдат направени в това отношение, за да се прецени ефективността. Обикновено обаче тези надбавки за деца се плащат на майката, не на бащата. На второ място това, което казахте, трябва да призная, че една от последиците от Лисабонския девен а, ред е открития метод на координация в социалната област, което предполага обмен на най-добри практики Така че има обмен на информация. Трябва да има по-систематично развитие на този въпрос. Има страни, които са се развили по-добре и са намалили бедността през последните години. Трябва да видим какво точно са приложили, за да постигнат този резултат, за да следваме техния пример. Джон Смит. Съвсем накратко на казаното от господин Карас да се засили обмена на най-добри практики. Според Лисабонската програма, местните власти са там, предвидени са, но те не са активно ангажирани. Трябва също да си отбележим това и да се има предвид при бъдещия бюджет на Европейския съюз, независимо дали ще се говори за структурни фондове или някакъв друг фонд, който да заделя средства за обмен на най-добри практики. Това ще бъде много важен инструмент в ръцете на местните регионални власти. Още двама желаящи има за изказване Елиза Ферейр и господин Калфин. Uh, uh, please indicate whom you would, who you would... Моля да посочите към кого адресирате вашия въпрос. Въпросът ми е към господин Аткинсън, а втория е към госпожа Удра Аго. Искам да разбера какво е вашето мнение, господин Аткинсън. Последния въпрос. Европейските страни се намират в различна ситуация от гледна точка на техните способности за въвеждането на мерки за подкрепа, особено по отношение на социалния компонент. Считате ли, че ще има увеличаване на разликите между европейските страни ако не се постигне минимална хармонизация в целия Европейски съюз в социалната политика. Госпожа Одрагаго, въпроса за хартата за основните права е морален въпрос, но не считате ли, че трябва да има по-пряка връзка между МОД, принципите на свободната търговия и основните принципи, заложени в от МОД. Има конкуренция, която води до влушаване на условията на труд. Трябва да се направи нещо по този въпрос. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Първият е свързан с връщането към фискалната консолидация и политиката от преди кризата. Виждаме това в много документи на Европейския съюз. Трябва ли да има някакви социални критерии, т.е. някакви критерии от гледна точка на социалната политика, когато говорим за връщане към консервативната фискална политика? Вторият въпрос е свързан с економиката, която ще имаме след кризата. Дали това ще бъде възстановяване или преход към нова економика, или поне Европейския съюз се опитва до, да изгради до, 20, до 2020 година економика, която се основава на зелена економика, нови технологии и така нататък. Когато говорим за социалното въздействие, политика за, при безработица, има ли Европейския съюз въпроси да решава въпроси, свързани с, с заетост, политика, която да е насочена срещу безработицата. Бяха повдигнати много важни въпроси по въпроса за различните държави членки. В известен смисъл това е сърцевината на много европейски въпроси. Когато аз предложих минималния доход за децата, това е свързано с жизнения стандарт в съответната страна. Вашия въпрос повдига и по-широкия въпрос за ролята на Европейския съюз – и предполагам, че вече се води дебат за взаимоотношенията между социалния фонд и регионалния фонда за регионално развитие и фонда за териториално сближаване. Това е и темата на доклад на господин Баркър за ролята на Кохезионния фонд и е, използването му възоснова на социални критерии. И аз мисля, че това е една от посоките, в които трябва да се движим до следващия въпрос. Първият ви въпрос предполага отговор да. Трябва ли да има социално измерение, когато мислим за фискална консолидация? Да. Въпросът е каква е формата. И това, което аз исках да кажа е, че трябва да има дискусия за евентуалните последици. елемент, за който не говорихме, че когато говорихме за социалното въздействие, е вертикалния ефект. Това е ефекта върху различните поколения. Когато говорихме, когато много от въпросите, които обсъждаме, са свързани с, с постигането на справедливостта към различните поколения. Дългът е, е тежест. Тежест обаче за кого? За моето поколение или за следващите? И на конференцията на Международния валутен фонд казах, че не трябва да обръщаме внимание само на сегашното поколение. Това въжи за дълга, това въжи и за данъците моето поколение би трябвало да плаща повече данъци. Когато казах, че моето поколение трябва да плаща по-високи данъци, реакци... Е, реакцията на аудиторията е, беше доста хладно. Няколко дни по-късно е, получих едно писмо, в е, което се казваше, ами аз съм на 65 години, вече не трябва да плащам вноски за е, социално осигуряване. Второ, какъв тип економика? Да се. Да, какъв тип економика да се стремим? Някои от въпросите, за които нямах време да се спра, промените в заетостта са резултат от промените в пазара на труда през последните 10 години. Пазара на труда става по-гъвкав, без съответно засилване на социалния аспект. Да, ние живеем в променящ се свят, така че трябва да гледаме на нещата от една динамична гледна точка. Съвсем набързо по въпроса за взаимодействието между Световната търговска организация и МОД. Свидетели сме на една тенденция, която е много благоприятна, а именно социалното развитие, социалното измерение все повече влиза в дневния ред на економиките има елемент на взаимодействие между МОД, Международния валутен фонд и други банки. Те си обменят информация предимно на място. Работим по няколко проекта в областта на социалната защита, заедно с Световната банка и МВФ. Преди година и половина разработихме съвместен доклад за въпросите на търговията, заетостта и социалното развитие. Може би най-добрият пример е, че по повод на кризата Обединените нации приеха 9 инициативи в области, които са най-силно засегнати от кризата кризата в прехраната, околната среда и други редица проекти в тези области са финансирани от социалните проекти, но агенциите работят в взаимодействие. С други думи, от тази гледна точка е постигнат сериозен напредък и когато ние разработваме доклади, като доклада за тенденциите в заедостта, ние водим диалог с други международни организации, като МФС, Световната банка и други. Но като Европейски съюз вие можете да играете важна роля, защото институциите работят заедно до голяма степен, защото държавите членки го искат. Така че аз мисля, че имаме все повече възможност да постигнем сближаване на становищата по въпросите на развитието. Благодаря от името на всички. Искам да благодаря на нашите гости за техните изказвания и за техните указания и препоръки, които ние можем да е, използваме в нашата по-нататъчна работа. Сега искам да обява е, втория кръг от е, оратори да вземат местата си. И така, уважаеми а, колеги, сега а, искам да премина към втората част от нашето изслушване. То се занимава с демографските предизвикателства и пенсионните системи. Имаме трима експерти, които поканихме днес да бъдат сред нас. На първо място господин Едуард Лайтхаус, който ще започне. Той работи към ОССЕ. Той е главен економист в областта на социалната политика. След това господин Вит Самек, който е, вице-президент на е, правният отдел в рамките на Чешко-Моравската конфедерация на синдикатите. И на последно място също имаме една дама сред нас. Винаги ме интересува това да имаме и е, е, женско присъствие. Това е госпожа Виолета Кюрел от е, И тримата оратори имат редица публикации. Госпожа Кюрел дори публикува последния си труд тази е, сутрин. Давам думата на господу, господин Едуард Лайтхаус за 8 минути. Um, Благодаря, господин председател. Ще представя накратко нашия доклад Pensions at a Glance. То е от 279 страници, затова ще спра вниманието си върху пенсиите и кризата. Също така сме предвидели един кратък документ за заети хора като вас. Financial Times зададе въпрос дали е, финансовата криза ще се превърне в социална криза от гледна точка на плащанията, които получават хората, които се пенсионират. Ако вземем средно претеглената стойност, ще видим, че загубата е 23%. Средно претеглената стойност – всъщност отразява данните в Съединените щати, така че е, сред, е, би трябвало да говорим за 7,5%. Е, Чешката република и Германия претърпяха много по-малки загуби и там, където частните пенсии играят е, важна роля, е, ефектът е, върху пенсиите на хората ще бъде сериозен. Така че това, което започна като финансова криза, се превърна в социална криза. И сега да видим какво става в, по отношение на безработицата. В е, държавните бюджети, бюджетните дефицити възли са, се движат около 8% и вече се каза, че това има осезаем ефект върху системите за социално осигуряване, оказва се натиск върху надбавките, върху приходите, тъй като приходите от вноски е, са ограничени. Основното послание искам да кажа е, че нито една страна, нито една пенсионна криза не е незасегната от кризата. Има, разбира се, известни различия. Там, там където пенсиите са значителен източник на доход от пенсиониране, аз съм включила една картина на госпожа, която а, напоява, така да се каже, а, доходите от а, пенсиониране. В различните страни а, процента на спестяванията а, в спрямо дохода от а, пенсиониране е доста различен. В Холандия и Канада той е доста висок. Има страни, в които има задължителни частни системи. В бъдеще картината ще се промени. В Унгария можем да очакваме една трета от дохода за пенсия да участни е и е, спестявания в, в Унгария половината. В Польша е половината. Вторият въпрос е къде се инвестират активи, къде се инвестират пенсиите. В много случаи това е в, рисков, в рискови активи. Виждате, че загубите в Ирландия са доста високи. Това се дължи на начина по който са инвестирани е, средства ни в Унгария и Чешката република загубите са много малки, а то е защото фондовете са инвестирани в е, държавни книжа много е важно да се събират тези данни. Ние се притесняваме, когато има разминавания във времето. Както виждате, има известно възстановяване, растеж от 3% в частните пенсионни фондове за страните, за които имаме данни. Знаем, че за втората половина от 2009 година има допълнително възстановяване на пазарите на акционерни книжа. Също така трябва да видим какъв е ефекта върху страните, в които разходите за пенсии са много високи. Италия изразходва 14%, към в Гърция 11,5%, в Ирландия 3,5%, Холандия, Дания и Обединеното кралство 5,5%. Така че фискалният натиск е съвсем различен и когато БВП спада рязко и разходите за пенсиите не спадат съответни, фискалният натиск се засилва. Искам да се върна към дългосрочните проблеми на пенсионните системи. Фиска, финансовата криза ни кара да мислим в краткосрочен план, но дългосрочните проблеми няма да се решат от само себе си, особено като имаме предвид застаряването на населението. Броят на хората, които са в трудоспособна възраст, намалява в, къв, къв края на 2020 година на един, работ, на, на един пенсиониращ има трима работещи и това съотношение ще става все по-неблагоприятно. Да видим какви са фискалните разходи на а, застаряването. Международният валутен фонд е направил такива изчисления. Фискалните разходи на застаряването са 10%, са 10 пъти по-високи от е, фискалният натиск от кризата. И сега да ще премина към заключението. Страните трябва да продължат с реформата. В миналото е трябвало да се водят трудни политически битки за осъществяване на пенсионната реформа. Има рих с някои страни тази реформа да се прекрати. В ОИСР се притесняваме от това, че много страни използват надбавки, за да е, намалят нивото на безработицата. То, такъв опит беше направен през 80-те години и трябваше да минат две десетилетия преди да се преодолеят отрицателните въздействия върху пазара на труда. Всички пенсионни системи са изложена опасност от риски. Основното заключение е, че трябва дългосрочна стратегия свързана с разнообразяването и балансирано осигуряване на помощи при старост. Господин Самък има думата. Thank you very much. Uh... Благодаря много. Аз имам предимството, защото предишните оратори предложиха вече богата информация, част от която имах намерение аз също да споделя. Ще разгледам ефекта на кризата върху социалните и пенсионни системи. Също ще се спрям на източниците на финансиране. Има доста голямо разминаване между старите и нови държави членки. Основният източник се запазват публичните трансфери. Това е основен източник на доход за възрастните лица. Реформите бяха споменати тук от моята, моя колега и те карат държавите да преминат към частно фондове. Пенсионните системи трябва да бъдат устойчиви и ефикасни. В червено са дадени двата стълба, средната заплата. Ако видите лявата страна от 1,5 до виждаме, че повече от една пета от населението на Чешката република използват системата, наречена разходно-покривна. Застаряването е предсказуем риск, той е предсказуем. Да, действително има финансова криза, но е по-предсказуем, отколкото самата финансова или економическа криза. За нас е много по-лесно да решаем проблемите с разходно-покривните системи, отколкото с частните фондове. Също можем да говорим за ефекта на параметричните промени в чешката система – от 63 до 65 години бяха променени възрастовите граници за пенсиониране. Има положителен ефект върху финансовата устойчивост на системата. Ако дадем пример с финансовата криза и ефекта и, и може да видим червената линия, това е перспективата за пенсионната ни система преди тази параметрична промяна. Сега отчитаме ефекта на финансово-економическата криза. Беше показано от моя колега, че има проблем с пенсионните фондове. Има разминавания в исторически план. Частните пенсионни фондове не се очакват толкова добре. Не можете да отидете и да кажете, искам да ми дадете пари, защото моят а, пенсионен фонд а, се е провалил и моите спестявания са се изпарили. Друго интересно представене беше а, направено в Братислава на една конференция за ефекта на кризата върху различните пенсионни системи. Майкъл Сишън тогава отправи едно послание, което е близко до моето и той показа добре ефекта на економическия спад върху отделните пенсионни вложители и новите пенсионни схеми, които се реализират в страните от Централна и Източна Европа. има загуби, които са изключително големи и това е катастрофално за вложителите. Тази криза, този економически спад има катастрофален социален ефект. Хората губят средства, губят и бъдещите си пенсии. Господин Шисон приведе много примери в това отношение. И не се вижда ясна светлина в края на тунела все още. Реакциите в различните страни са различни различни възможности за гъвкаво работно време, достъп до различни фондове, преминаване в някои страни от частни фондове към разходно-покривна система – И така, какви са перспективите за пенсионната система? Има два сценария. Централна и Източна Европа беше притискана от международните финансови институции, МВФ, Световната банка, да намали нивата на разходно-покривните системи и само малка част от средствата да отидат в частни системи. Заменят се средства от разходно-покривната система за, в частни системи. За нас по-добрата система е да се добавят средства към държавната пенсионна система. Говори се повече за обновяване на разходно-покривната система за да се гарантират адекватни социално приемливи пенсии. Верният сценарий да има силни разходно-покривни обществени системи на пенсионно осигуряване и да има допълнителни а, схеми, които да допълват първия стълб. До сега в Чешката република има нулеви частни спестявания за пенсионно осигуряване. Тези частни спестявания трябва да са само в допълнение като, към разходно-покривната система, а не опт-аут сценарии. Преминаването към частния стълб при пенсиониране за възраст, виждате, че има сериозно отражение на публичните финанси. Ефекта на подобни промени е твърде съществен и не мога да предвидя какво може да се случи в Словакия в общественото финансиране, но съществува огромен риск. В Чешката република ние сме против подобна трансформация. Най-добрият сценарий за пенсионна реформа е да се раждат много повече деца. Okay, very good. thank you very much. Благодаря. Много се радвам, че имам възможност да разгледам някои от конкретните въпроси, свързани с пенсионните системи в Централна и Източна Европа. Виждам, че много от аспектите, включени в моя доклад, вече бяха разгледани, така че няма да се спира много подробно на тях. Само ще, кажа, ще се спра на тези въпроси, които а, са важни за политиците. Как да изградим устойчиви системи с оглед на застаряването. Ясно е, че населението на Европа намалява. Намалява ръждаемостта. Застаряването е аспект, който беше представен много убедително. Повечето от страните ще изпитат сериозен ефект от тази система. Беше казано, че Европа е най-бързо застаряващият, най-застаряваща част планетата. Наскоро прочетах един много интересен доклад, където се говори, че можем да говорим за, противо, за противовес на застаряването, при положение, че хората продължат да работят и след навършването на пенсионна възраст. Може би днешната пенсионна възраст е твърде ниска с оглед на, на продължителността на живота. не само а, на... Имиграцията е определено възможно за продоляване на аспекта на застаряването, но много от тези хора си тръгват. Искам само да представя само един а, казус от Румъния, тъй като аз съм румънка. В Европа съотношението работещ пенсионер е 1 към 4. След 20-30 години това ще бъде 1 към 2. В Румъния нещата са много сериозни. През 2009 година и имаме съотношение 1 към 1 през 2015 година 0,4 към 1. Е, положението е драматично. Е, то говори и за е, резултата от забавянето в реформата. Има и сериозни различия между старите и новите държави, членки от гледна точка на пенсионните системи и тяхната реформа. Това е оказва натиск върху фирмите, бюджета и гражданите. Сега, ако се спрем само на страните от Централна и Източна Европа, пенсионните фондове в много от тях има държавна и частна система. Възвръщаемостта беше отрицателна през 2008 година, така че в сравнение с страните от ОИСР 20, минус 23%, ако изключим Съединените щати с минус 17%, в съпоставка с глобалното ниво от минус 18% в Централна Европа средната възвръщаемост на пенсионните фондове е по-добра. В реално изражение беше само 13,5 през 2009 година. Всичко е, преобладава зеления цвят, т.е. Е, възвръщаемостта е положителна във всички страни. Ако обърнем внимание на стоеността на нетните активи на пенсионните фондове в края на всеки период се вижда, че има повишение през 2009 година. Това върши и за вноските и за възвръщаемостта върху инвестициите. Независимо от това, сме свидетели на едно опасно явление. И много отрицателни действия предприяти в Централна Източна Европа и в Румъния. В края на моя доклад съм представила описание на всички страни. Това е независимо от резултатите, постигнати от финансовите е, резултати от пенсионните фондове. Влияние оказах намаляването на вноските. Резултатите от инвестициите са, постра... изпитаха въздействието на политическите решения. И така, кои са рисковете в период на криза? По отношение на пенсионните системи и частните системи, политическият риск е най-сериозната пречка пред изграждането на устойчива пенсионна система. Този риск е много по-висок риск от инвестиционния риск. Много по-висок риск от безработицата и всички останали фактори, свързани с економическата криза. Също така ние говорихме за недискриминацията в пенсиите. Няма да се спирам подробно. това полугодие, в които недискриминацията беше приоритет на Испанското председателство, диференциацията е, е много важна в зависимост от експозицията към риска. Има доста, много директиви в тази област на европейско ниво. А тук следва да споменем живото за страховането. Сега за въздействието на кризата върху фирмите. Намаля, намаляха вноските в резултат на безработицата и намаляване на възвръщаемостта на инвестициите. Би трябвало да се повиши конкурентоспособността под на клиентите загубиха пари, не знаят към кого да се обърнат, но трябва да обърнем внимание върху недостатъчните усилия, положени от държавата, органите за защита на потребителите и конкуренцията. Не се направиха усилия да се информират хората повече за инвестициите. Това определено би трябвало да бъде един от приоритетите в бъдеще. Тъй като нямаме достатъчно време да обсъждаме тази тема, само ще кажа, че в заключение в Централна Европа пенсионните фондове излязаха добре от е, кризата в сравнение с други региони, но демографските предизвикателства са реални и сериозни. И всички данни, които бяха представени по-рано, водят до същото решение и заключение, именно, че структурните реформи са задължителни за да се помогне на застаряващото общество в преход. Също така, тъй като работещото население намалява, трябва да се обърне внимание на економическия компонент, производителността и служиците на економически растеж, не само Европейския съюз, но и МВФ, Световната банка и ОИСР подкрепят пенсионната реформа. Държавните пенсии не са устойчиви по причини, които вече бяха представени. Ето защо е задължително да се проведат последователни реформи и никога да не се връщаме към това, което се случи в региона в миналото. Безработицата има сериозна безработица. и кризата имаше ефект върху структурата на пенсионната система и резултатите от пенсионните фондове. Нещо, което според мен е много важно. Това е краткосрочният подход на правителствата. Всички знаем, че пенсионните реформи изискват финансови усилия и бюджетни ограничения. Мисля обаче, че ролята на всеки политик е да възприеме дългосрочен поглед в полза на хората, които са го избрали. Така че краткосрочният подход, който не излиза извън рамките на мандата, е неприемлив. Мисля, че Ролята на политиците е да отчитат дългосрочния интерес на гражданите. Политическият риск е ясен и само да се спра на някои от решенията, необходимост от устойчиви реформи, структурни реформи, поглед към дългосрочните действия промяна, корекция в пенсионната възраст, въвеждане на, пенсион, на допълнителни пенсионни е, схеми със съответен данъчен режим и различни образователни програми и разяснителни кампании – Необходимо е сътрудничество между политиците, регулаторните и надзорни органи и всички участници в диалога и на европейско ниво. Има сближаване на становищата за пенсиите. Ще спра тук. Ще се опитам да отговоря на въпросите ви. Е, включила съм към доклада си един е, анекс, който, който казва ясно, че, ако, че опитите да се върне нещата към предишното положение няма да са добри. Нито пък да се взимат пари от пенсионните фондове за решаване на краткосрочни проблеми. Благодаря ви е, много. Знаеме, че нашата е, докладчица госпожа Перванш трябва да напусне залата, затова и давам думата първо на нея. Благодаря. Благодаря за изказванията. Ние като група се опитваме да мислим отвъд границите на нашия мандат наблюдението, че правителствата честно мислят за следващите избори е вярно, но при управлението на тази криза много от участците на финансовите пазари предприеха краткосрочен подход и резултатът е по ситуацията, в която се намираме по отношение на економиката и заетостта. Сега, ако погледна тази таблица е и тази, разбирам, че ние сме изправени пред едно невъзможно уравнение. Държавния дефицит, но и при капитализацията не виждаме много добри резултати. Два въпроса. Първо, Смятате ли, че управлението на пенсионните фондове им изиграха своята роля в кризата, тъй като имаше доста спекулации при тяхното управление. И второ, смятате ли, че, както каза господин Самек, трябва да се подсиля втори и третия стълб? Това обаче не може да стане ако няма съответни механизми за управление и стратегически инвестиции. За съжаление, за краткото време, с което разполагах, нямах време да се спра в подробности на нашия анализ по тези въпроси. Разбира се, пенсионни решения не се вземат за една година. Необходимо е в по-дългосрочна перспектива, защото трябва да се види каква ще бъде доходността от вложенията. Може да се достигне до 7%. Когато хората наближат пенсионна възраст, за тях е по-трудно да работят по-дълго. Трябва да се преосмисли начина, по който се извършват инвестициите от пенсионните фондове. В повечето страни се прилага една обща стратегия. Много средствата се влагат на фондовата борза, борса, което не е разумно. Една от нашите препоръки е при частните а, пенсии, капиталопокривните пенсии, трябва да има автоматичен механизъм, при който, когато хората доближат пенсионна възраст, а, средствата им да бъдат инвестирани в по-слабо рискови операции Както казахте, има различни рискове за капиталопокривните и разходопокривни системи. Необходимо е да се намери една диверсифицирана, балансирана система. Частните пенсионни фондове в повечето страни се нуждаят от преосмислене. Е, от страна на ЕНП има ли някой, който иска да, да зададе въпрос? Моля, имате думата. Es zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Системата за социалните осигуровки, системата за пенсионната система показва една негативна тенденция имаме е, наблюдаваме едно небалансирано съотношение между втория и третия стълб на пенсионната и социално-осигурителната система. Има държави, които са много задлъжне, задлъжнели. И има много, които ам, търпят загуби, защото има много ниска степен на поемане на отговорност. Това е една от причините за възникването на тази криза. Освен кризата, до нея рамо до рамо стои демографското развитие. Трябва да намерим решение. От една страна да видим как ще а, успеем с нашите системи да осигурим една пенсионна сигурност и да подпомогнем демографското развитие. Това е първата стъпка. И втората а, стъпка, какво трябва да засилим, подсилим при тези реформи, за да можем да излезем от кризата тъй като кризата беше засилена и от демографското развитие, при което има ам, голяма нужда от мерки за ам, възпиране на това негативно развитие. Когато кажете, че а, трябва частните инст, частните организации, институции да бъдат реформирани, това не е най-правилното. Във втория а, стълб а, е заложено професионалното а, социално осигуряване. Големия въпрос е какво правим ние, за да могат системите да се сравняват, системите на различните държави и членки, къде можем да действаме на европейско ниво – и не трябва а, да отнемаме отговорността на държавите членки по отношение на първия стълб. Какво можем да направим а, в възоснова на нашите рамкови условия от ваша гледна точка и това, което вие сега изисквате да се превърне в един европейски модел. Financial Roundtable. Беше проведена кръгла маса по финансовите въпроси и ние направихме предложение за общо европейски подход към третия стълб. Ние се опитахме също да разгледаме и втория стълб. Всъщност аз изпратих този материал, той беше предложен, има още екземпляри на масата. Има разлики Но нещо, което може да се приложи бързо, е свързано с разликите в данъчното облагане. Въпреки това, ако има политическа воля, госпожа Береш беше също там, когато започнахме изследването в края на 2007 година. По наше мнение, това е възможно да се направи но тук става дума за третия стълб, за доброволните вноски. Ако мобилността в Европейския съюз се подобри, трябва да видим как ще действа данъчното облагане. За втория стълб, ако погледнем обективно пречките, можем да кажем, че целта е доста дългосрочна, Както подчертахте, дефинирането на стълбовете е различно. Старите страни членки, втория стълб е от вноски по време на работа. В Централна и Източна Европа това е задължителното пенсионно осигуряване, както при полския модел и други страни, като Словакия, Румъния и други. Третия стълб това са доброволните вноски тук също има доста разминавания между страните. Понякога може да са индивидуални вноси, вноски, понякога тези вноски се правят от предприятието. В Унгария в момента обмислят премахването на доброволни вноски от трудовите възнаграждения и да се премине към спестявания, индивидуални спестявания. Само третия стълб може да се реализира по-бързо, но втория стълб, там хармонизиране на системите ще отнеме поколения, така че няма да стане по наше време. Не ми се струва реалистично. Това е моето мнение. Само искам да допълня, че има съществени разлики в първи стълб на пенсионните системи на държавите членки. В Обединеното кралство около 30%, в Ирландия 35%, Швеция 38%, в Австрия и Испания там са 80%. Т.е. има доста разминавания по първия стълб, особено в страни като Обединеното кралство и Ирландия. Там винаги е имало много скромна схема от първия стълб. Повечето от работниците са, осигуряват а, чрез частни пенсионни фондове. Един общо европейски пенсионен а, модел а, не знае доколко е реализуем, защото има различни модели в различните страни в Обединеното кралство и Ирландия има промяна от системи с фиксирани вноски към друга система. За държавите членки ще е много по-лесно, ако има една обща един общ модел – Има препоръки в тази посока. Но проблемите са свързани с данъчното облагане, с регламентирането, с надзора, с въпроси, свързани с суверенитета, които са основните пречки пред интеграцията в тази сфера. И още една пречка в Централна и Източна Европа има и политическа пречка – Нашият опит с моята колежка е обща, така че аз съм съгласен с нея. Има доста разминавания в становищата по отношение на подхода за пенсионно осигуряване на десницата и левицата. Дали трябва да се премине само към, към частни пенсионни фондове, но ние се нуждаем от задължителни също пенсионни системи. Необходимо е основната система да е свързана с плащането на фиксираните вноски. Иначе няма да има устойчивост. Една от тези схеми е на фиксираните плащания. В различни страни тенденциите са различни. В САЩ в, се преминава от DB към DC. Тъй като това е най-доходно за частните доставчици на силните акционери, които настояват и ние да преминем от DB към DC. Äh, Сега ще ам, изчета списъка. Оли Шмидт, Сван Геген, господин Цигле, Хуан Гок, госпожа Томсън, и накрая аз. Ако още някой иска да вземе думата. Е, господин Ангок е, има... Трябва да, да, да си тръгне, затова му давам думата първо на него. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е към тримата. Повечето от прогнозите се правят на определена демографска основа. Сега, ако разсъждавам като економист, ограничението, кое, ограничението зависи от няколко параметъра. Първо, демографско, ръждаемостта, иммиграцията, фактори, които трудно се подават на контрол, но прогнозите развисят и от производителността на всеки работещ и това е определя потенциалния растеж на економиката. Европейската комисия предвижда намаляване. Ако обаче стратегията за 2000, Европа 2020 година успее, ще постигне много по-висок ръст на БВП а, повече от 1%. То е, можем да постигнем растеж от 3-4%. И последните а, с, разсъждения свързани с, с повишаване на доходите, с повишаване на вноските в резултат на повишаване на а, доходите и е възможно да постигнем 1-2% повече в БВП. Дали ОИСР е взел предвид тези а, аспекти в дългосрочните прогнози, защото дали ограниченията в а, реформите, т.е. разходопокривни и капиталопокривни, са едни и същи виждам, че разходопокривната система е по-малко устойчива от покривната в кризата. Оказаха се е, обаче тези системи се успяха да смекчат ефекта на кризата и всъщност това са единствените системи в е, еврогрупата дали в ОИСР или другаде се, размиш... се, се, помис... се мисли върху други а, източници за финансиране на разходопокривната система. Ще бъда кратък. Всъщност ние не правим дългосрочни прогнози за разходи, свързани с застаряването. Това се прави от групата, която се занимава с демографските въпроси в Европейския съюз, но застаряването ще се отрази отрицателно върху економическия растеж през следващото десетилетие. Въпроса за застаряването и за капиталовите пазари е интересен. Има проучвания, за да се види какъв ще бъде ефекта на застаряването на населението върху възвръщаемостта от инвестициите. Проучванията, на които вярвам, показват, че ще има малък е, отрицателен ефект върху бъдещите, бъдещата възвръщаемост. Ние не сме привърженици на е, по-налудничевите е, хипотези, които се е, лансират за изпаряване на инвестициите, тъй като не считаме, че това е реалистичният сценарий за в бъдеще. За мен е трудно да добавя каквото и да било. Аз съм убеден, че най-доброто решение е да имаме една система с три стълба. Ние в Чешката република трябваше на три пъти да въвеждаме схемата за социални а, отчисления от, от заплатата. От гледна точка на синдикатите е важно хората да имат свободата да допълнят държавно осигуряваната пенсия чрез вноски в частни фондове. Ние имаме за цел да има солидарност в обществото, да има добро преразпределение на средствата. През 2050 може да работят хората по 3 или 4 дни, докато сега се работи 6 дни. Може би ще се стигне до намаляване на работната седмица поради по-високата производителност в обществото. Така нещата може би ще изглеждат различно, що се отнася до съотношението активно население и пенсионери. Има политически и економически аспект на въпроса. Съвсем накратко. Аз смятам, че въпросът получи отговор, но като допълнение към казаното, аз споменах в моя доклад, че нарастващата производителност ще бъде много, по, много важна, като имаме предвид намаляването на работещото население. Е, би било много важно за правителството, особено в Централна и Източна Европа, да се инвестира повече в е, е, научните изследвания, които бяха почти унищожени. Не се инвестира достатъчно от държавния бюджет Твърде много ценни хора от тези страни напуснаха и отидаха в други страни. Така че ще минат години преди държавата да направи нещо, за да се повиши производителността. Има какво да се направи е, много от решенията трябва да се вземат от правителствата. Други решения ще дойдат по линия на развитието в технологиите. Но при всички случаи това е, е сериозен приоритет. Е, нарасналата производителност ще засили устойчивостта на пенсиите. Госпожа Томсън и Толи Шмидт, ако може само към един от ораторите въпрос да зададете. Благодаря на ораторите. Е, сутринта една друга група оратори говори за разлика между поколенията. Сега говорите за разликата между новите и стари държави членки. Идвам от заседание на Комисията е, по равноправие на жените. Аз бих искала някаква статистика, основана а, на а, половете. Когато представяте а, диаграмата, а, която, в която се вижда какво е участието на частните а, спестявания, трябва да видим какво е, каква е ролята на жените. В Дания 53% от населението е жени. През 2025 година 10% от европейското население ще бъде на повече от 85 години. 95-90% от тях ще бъдат жени и те ще бъдат много бедни. Как ще решим този проблем? Благодаря, господин председател. Преди 15 години, когато бях парламентарист в Швеция, ние променихме е, пенсионната система от разходопокривна към една по-капиталопокривна. По това време само Чили и Швеция имаха такава система. Ви споменах документа на ОИСР автоматичната корекция в пенсиите. Вие критикувате ли тази система, в която има връзка между пенсиите и економиката цяло? Когато средните заплати намаляват, тогава и има връзка и с пенсиите. ОИСР казва, че според тях това няма да се случи. Но то се случи и доведе до сериозно конфликти. Ако казвате, ако обаче сте против тази система, каква е альтернативата? По-високи данъци или по-малко социални плащания? Това са единствените альтернативи. И бих искал да чуя. Към кога адресирам въпроса, пита председателя. Ой, съра, господин Лайтхаус доколкото виждам ОИСР критикува този тип пенсионна система, в която има корекции. И това според мен е удивително. Ще отговоря на двата въпроса. Разполагам с цифрите в компютъра си, но не пред себе си, но искам да ви покажа източниците на доходи за мъже и жени. Е, работим по проект е, за жените и пенсиите в момента. Вече са представени три доклада. Единия е за пенсиите за жени, които са извън пазара на труда. Другия е, е доклад за пенсии на оцелели съпрузи, вдовици, които живеят до преклонна възраст. Ние ще представим подробен доклад в средата на 2011 година. Но вие вече е, върши много работа в тази област. Тя за нас е важна. Що се отнася до Швеция, аз нямах за цел да критикувам тези механизми. Изразът колко използвах е, че те трябва да бъдат преосмислени поради политическите трудности. В Швеция и в Германия, където има подобна корекция за устойчивост. В е, Швеция платежоспособността на системата се измерва възоснова на пазарната стойност на активите във фонда. Те са, това е възлиза на една трета от бъдещите пасиви. Ако го сравним с Канада, където и има автоматичен механизъм за балансиране, те амортизират разходите на кризата и въздействието на кризата върху стоеността, върху стоеността на фонда за период от 15 години. Пенсиите ще трябва да бъдат намалени през, през следващите 15 години, така че целта беше не да критикува механизмите, целта беше да кажа, че сме в период на криза и механизмите не са доказали своята полза. Доколкото знам, в Швеция намалението беше разпределено за по-дълъг период от време. Затова казах, че нещата трябва да се преосмислят. Автоматичният характер на механизмите не, е, се оказва, че не функционира. Кигурд от Роберт Сърл има думата. I would just like to, uh... Благодаря, господин председател оставам с впечатлението, че не се оглеждат последиците от кризата върху структурата на пенсионните схеми. Аз очаквах експерта от ОИСР да засегне този въпрос. Има разпад на капиталовите пазари – и трябва да се извлечем полуки от този опит. Поради силната намеса на държавата, която не съвсем, е не съвсем действена, искам да разбера какво означава кризата за преосмислене на преструктурирането на пенсионните схеми като се използва опита на ефекта върху възвръщаемостта, на рентабилността на фондовете. Има едно старо мислене, което не отчита системния риск. Разбира се, системния риск се подлага трудно на количествено измерване, но искам да разбера дали се мисли по-подробно как да бъдат а, а, структурирани пенсионните системи при такъв огромен риск от а, крах на финансовата система. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е свързан с новата политическа дилема, която се прояви по време на кризата. Тази дилема беше дилема, пред която се изправиха правителствата от Централна и Източна Европа. Ние се намираме в положение, при което инвестициите от пенсионните фондове се различават между бедните и по-богатите страни централноевропейските страни се различават от западноевропейските. Словакия, Словения, Чехия, например. Решенията, които бяха взети от правителствата за пенсионните фондове, не бяха добре информирани. Скандинавските фондове участват в капиталопокривните системи в Балтийските страни и честно те са деноминирани в евро, а не в национална валута. Това означава, че ние трябва да намалим инвестициите си във втория стълб, за да спасим първия, тъй като първият стълб разполага сега с по-малко доходи, защото заплатите са по-низки, много хора са без работа. Това означава, че домакинствата ще трябва да изплатят дълга си към скандинавските инвеститори, след което тези инвеститори не трябва да направят толкова чувствителни корекции за устойчивост, както спомена господин Уайт Хаус. Може би ще дадем думата на двамата представители на ОСР. General... Uh, Първо, по, по общия въпрос за финансовата криза и ефекта върху пенсионните фондове. Пенсионните фондове а, не са инвестирали в большинството си към, в така наречените а, лоши активи или токсични активи. Едва 3% са такива активи. Пенсионните фондове инвестират в а, а, дялове, в а, собственост. Те също бяха засегнати сериозно миналата година, но пенсионните фондове като цяло се пазят от системния финансов риск. Когато лихвените проценти започнаха да варират по-безопасните активи имаха същата доходност или същите лихвени проценти, като тези, които не струваха нищо. Имаше доста сериозни флуктуации също. Пенсионните фондове обаче се пазиха и страняха от участие на финансовите пазари, които а, създават риск и всъщност откъдето тръгна кризата. Господин Самек, може би за в бъдеще ще е важна една цифра за в бъдеще за пенсионните фондове, а именно какъв ще бъде а, растежа какъв ще бъде средния растеж в света. Ако в целия свят а, има само а, спестовни програми за пенсии, това ще бъде само един показател за измерване. На следващо място са частните доставчици. Трябва да решим дали да имаме частни програми или пък а, програми с определени плащания. Има разлики в заплащането на мъжете и жените. Има сериозна дискусия по въпроса за разделянето на пенсионните права. Такава дискусия се води в съвета на Европа. В скандинавските страни има всяка година разделение между а, двамата а, партньори. Има най-различни виждания за пенсионните системи. Няма само един единствен подход за пенсионното осигуряване в Европа, тъй като има много разлики между страните, но е, е важно да имаме минимални пенсионни стандарти в Европа, да има адекватност на пенсиите. Какво означава социална адекватност? Това, че е друг въпрос. Ако обърнем внимание на втория стол в нашия регион, виждаме, че разпределението на а, че регулирането на разпределението на активите е много ясно. Местните пазари бяха малко по-удалечени от другите, които бяха засегнати най-силно. Но може би защото цените на акциите са по-различни, сега е, може би, разумно да се отиде към по-високи равнища. Освен това смятам, че би било полезно да има стандарти на Европейския съюз. По този начин ще помогне за мобилността, която е ограничена. Но не, мож... не е невъзможно да смятаме, че може да бъде и пречка за типа продукти, които могат да се предлагат за определени пенсии, определени вноски, мисля, че не е въпрос на избор между едното и другото, по-скоро една комбинация. Социалната защитна мрежа или ми... минималното ниво за много от стълбовете. Не искам да навлизам в повече подробности, но Системата с няколко стълба има своето значение. Модела на Световната банка е нов вариант система с 4 стълба. Има различни альтернативи, но и в Западна Европа има различни структури, различни стълбове и различен регламент. Благодаря ви. Ние сме на края на нашето днешно изслушване. Искам да благодаря на всички участници. Благодаря на нашите гости от първия кръг изказвания, от втория кръг изказвания. Много въпроси останаха а, открити, но а, смятам, че от а, все пак ще може да използвате едното или друго предложение или коментар за по-нататъчната ви работа. Понеделник, 4 след обяд е следващото заседание.